Председател. Колеги, продължаваме нашата работа с обяснение на вода. А преди това бих искал да приветствам делегация на Канадския федерален парламент и представители на Комисията Европейски съюз Канада. Господин Дейвид Тилсън ръко, ръководи тази делегация. Той е избран в Торонто, както и имаме представители от Квебек. Те, нашите, те, канадските делегати са тук, за да се срещнат с нашите колеги по повод 34-та среща между Европейския парламент и канадските парламентаристи днес и утре, а утре те ще е, заминат за Копенхаген, за да се срещнат с бъдещите председател... бъдещото председателство. Пожелавам ви е, добре дошли и ви приветствам тук сред нас. А сега продължаваме с обяснения на вота.